за да може всеки депутат да може да обяснява защо е гласувал по съответния начин. Според правилника за дейността не може да има декларации за вота по резолюциите за правата на човека. Алде е отправила молба за това Мария Тереза Хименес да стане член на Комисията по култура, както и в делегацията на парламента в рамките